И така, добър ден на всички. Нека да направя следните съобщения. Точка 6. Хоризонт 2020 година и седма точка, специфичната програма за изпълнение на Хоризонт 2020 година, се отлагат с друго заседание. А пък точка 15, в която става дума за директивата за признаването на професионалните квалификации няма да се обсъжда при закрити врата. Нейното обсъждане е публично. И така, с това преминаваме към точка втора от дневния ред – Знаете кои са еди езиците за днес и един специален бонус превод от и на хрватски. Няколко колеги. Дебрун и Романа Плам напуснаха парламента. А, Колегата Плам е, стана министър на околната среда в Румъния. Така че тя ще продължи да работи за доброто на околната среда, но в другите институции. И така поздравления и успех на напусналите ни колеги, а сред нас са нови колеги Миндура и Славети. Миндура Славети и Иван. Тези двама колеги стават пълноправни членове. Виждате новият ни колега точно зад Джо Лайнен – е, господин Кливети. Добре дошъл в нашата комисия. Добре дошъл и успешна работа с колегите ви пожелавам. Третото ми съобщение. Работата на работната група за сряда тази седмица от 4 до 6 часа ще се проведе в А5Е2. Е А5Е2 ще се обсъди средносрочният преглед и оценката на стратегията на Европейския съюз в областта на здравеопазването. С това преминаваме към трета точка от дневния ред. А, имаме гост днес. Комисарят Поточник, комисар по околната среда. Днес ще е, обменим мнение. А, господин Поточник е, винаги е очакван е, с нетърпение в нашата комисия. Много колеги са изявили желание да се включат в списъка на изказващите се, но нека първо да ви дам думата, господин комисар, за уводни думи и след това ще преминем към въпросите и отговорите. Заповядайте, Янес. Благодаря. Да, кратки уводни думи, около 5 минути по първата точка по дневния ред днес. Предложенията на Комисията за законодателната работа за 2013 година с специално наблягане върху ресурсната ефективност. Нека да ви благодаря, че сте тук, за да обсъдим бъдещите ни планове. Много от вас изпълнят, че в началото на своя мандат говорих за ресурсната ефективност, биологичното многообразие и приложението. Това бяха трите области, в които обещах да се съсредоточа и а, вашата помощ бе много важна. По отношение на ресурсната ефективност, миналия септември а, създадахме рамката а, за дългосрочния план и в по-краткосрочен план за създаване на стимули за екологични мерки мерки. Миналата седмица докладът Хербранди бе прият от Европейския парламент, с което се даде много силна подкрепа и зелена светлина за мерките, предложени от комисията, като бяха допълнени и някои допълнителни предложения, които са отлични и ще ни помогнат за прилагането на пътната карта. Миналата седмица в пленарна зала един или двама изказали се споменаха, е, че се движим твърде бавно според тях. Е, но аз ви уверявам, че няма нужда е, да се чака да се приложи пътната карта, за да започнем да работим по ефективното използване на ресурсите. Това е част от нашата работа още от началото на настоящата комисия, ръководена от господин Барозо. Е, пътната карта очертава нещата в по-широк план. Целта е да се стимулира производството и консумацията по начин, така че да се спестяват ресурси и за това се е прилагат инициативи за екологични продукти, устойчиви сгради и устойчиво продоволствие. За тази цел, разбира се, трябва да се вземат предвид и ресурси като водата и по-късно тази година ще излезем с план за ефективното използване на водните ресурси. Ще говорим и за международното споразумение, постигнато в Женева за протокола от Готенбург. Биологичното многообразие също е важно за в областта на защитата на ресурсите и са приложени множество мерки в рамките на множество европейски политики във връзка с стратегията приета миналата година. По-късно тази година ще говорим, е, ще отидем в Хайдарабата да напреднем по постигнатото в Нагоя и е, за да допълним тази рамка в рамките на Европейския съюз, работим и по специален законодателен инструмент – за инвазивните е, видове, е, които не произхождат от е, територията на съответната държава или регион. Много важно е приложението, защото само така ще можем да извлечем ползи за в бъдеще. Очаквам във връзка с съобщението на комисията от март да има напредък. Е, очакваме и бъдещето, е, скорошното преизглеждане на директивата за ОВАЛС. Подходът за ефективното използване на ресурсите означава работата на всички да е наша работа, да ни е работа да се вмесим в нея защото действително във всички области, включително и във външната политика и в търговската политика, се засягат по един или друг начин ресурсите и тяхното използване. Вече сме били изправени пред някои предизвикателства. Предполагам, че ще има и още и, настоя... и се надявам членовите, членовете на вашата комисия да настояват ефективното използване на ресурсите да бъде от централно значение и за другите комисии на парламента, като Интеагри и прочие. Ще продължим да работим по извеждането от употреба на екологично вредните вещества и е, най-добрият начин е, да се насочим към е, това е европейският семестър, това е ли европейското полугодие? Това е нещо, което ще се обсъди и утре, както знаете. Що се отнася до евентуалните конкретни цели за ефективно използване на ресурсите, очакваме да видим резултати от платформата за приложението на ефективното използване на ресурсите още през 2013 година. И накрая на не на последно място, по-късно тази година, ще направим предложение за нова рамка за екологична политика за приложението на седмата рамкова програма за действие в областта на околната среда. Приветствам доклада на Йолайн. Много бих бил благодарен за вашата подкрепа за разработването на нова такава платформа, за да може да допълнят допринесем към постигането на целите за стратегията за 2020 година чрез а, мерки в различните области. Трябва да работим заедно. Целта ни да, е да превърнем тези амбиции в действителност и действително да има ползи за всички европейски граждани. И така, а, мисля, че засегнах а, всяка една тема накратко. Говорих и за водата, и за ресурсите. Когато се говори за, ресурс, за използването на ресурсите, няма как да не се засегне всичко. Благодаря, господин Поточник. Bedenken, wenn es um legislative Berichte geht und um Gesetzgebung geht, ist die Deadline fürs Parlament März 2013.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 През март 2013 година е крайният срок за предоставяне на доклад в парламента. Всъщност забавен се дължи на забавянето на предложението на комисията. И по време на този мандат ние няма да успеем да разгледаме изцяло това предложение, защото през март 2014 година вече постепенно ще преминаваме към режим избори и ще имаме по-малко заседания, така че моля ви да отчетете този факт. Това въжи за всички законодателни предложения. Моля ви, отчетете това, че те трябва да бъдат внасяни преди март 2014 година, за да можем да направим нещо смислено предвид предстоящите избори. Ние говорим за ефективност, ние очакваме с нетърпение дебата, например, по доклада Гербранди имаме много добро и качествено обсъждане, има много внесени изменения и разбира се, трябва да сме много подробни и много внимателно, когато обсъждаме нещата. Благодаря ви, господин председател. Обсъждането за околната среда винаги е доста оживено. И бих искал да поздравя комисар Поточник за проведената зелена седмица. Това е една много добра инициатива, която показва на хората какво се случва в сферата на опазването на околната среда. Мисля, че трябва да се стремим към подобни неща. Трябва да се стремим към това да осигурим добро законодателство, но и също така хората да са по-информирани за това какво се случва. Има голяма разлика между това какво пише в законодателството и какво се изпълнява на практика. Ние говорихме за това, че едва ли ще успеем много да направим през този мандат, но аз не така не очаквам да започне реалното изпълнение. Очакваме много различни документи да бъдат прияти, да се извърши междинна проверка, що се отнася до качеството на въздуха, директивата за качеството на въздуха. Много е важно да имаме европейски стандарти за качеството на околната среда. Независимо от усилията за намаляване на емисиите, се още нещата са твърде различни, що се отнася до това какво случва в Европа и извън Европа. И що се отнася до концепцията за това как да се постигне промяна, то не става дума само за въвеждане на стриктни стандарти стриктни пределни стоености. И има предложения от комисията, по които аз съм докладчик, но ние знаем, че идеите за пределни стойности създават големи проблеми за държавите членки и ще създадат големи проблеми в бъдеще за държавите членки. Например, що се отнася до станциите за пречистване на отпадни води, знаем, че много често те са в нарушение. Независимо от добрата воля и големите инвестиции. Ние наистина се опасяваме, че много държави членки няма да успеят да спазят стандартите и това е наистина много безкуражаващо. Искаме комисия да разгледа процеса за издаване на разрешителни, включително и разрешителни за различни вещества, разрешителни свързани с течни промишлени отпадъци и други. Господин комисар, може би ще успеем все пак нещо да направим до края на този мандат. Може би не трябва толкова да внасяме нови предложения, да видим какво реално се случва, да видим какво реално правят държавите членки. Председател, благодаря. Сега Йолайнен има думата. Господин комисар, ако законодателството се приеме толкова бързо, колкото вие казвате, и ако това беше се случвало, сега щяхме да имаме много, много законодателство. Вие не споменахте много неща във вашето изказване, но какво можем да очаквам през 2013 година? Подготвят ли се наистина някакви инициативи за предложения, свързани с ефективното използване на ресурси? Какво ще кажете за взаимовръзката между пътната карта и ефективното използване на ресурси? От една страна и е седмата рамкова програма, от друга, а също така и стратегията за устойчивост. Що се отнася до устойчивостта? То дали продължаваме да се борим за нея или ще вдъхнем нов живот в това понятие. На пленарно заседание говорихме за това дали държавите членки разработват планове за действие, що се отнася до ефективното използване на ресурси, планове за действие, що се отнася до намаляването на последиците от промяната в климата. Дали не трябва да имаме подобни планове, за държавите членки, които да изискват от тях ресурс, да използват ефективно ресурсите. Например, на федерално ниво в Германия съвсем наскоро беше прият такъв план за ефективно използване на ресурсите. И надявам се, че останалите 26 държави членки ще последват този пример. Важно е да имаме общ поглед върху цели Европейски съюз, всички държави членки, защото само така ще можем да измерим общия напредък. Шумът и замърсява. Шумовото замърсяване е сериозен проблем. Ние искаме да се подобри законодателството в тази сфера. Когато говорим за качество на въздуха, ние говорим обикновено за въздуха, който извън сградите, но и в сградите трябва да се подобри качеството на въздуха, защото хората работят там и то много време. Благодаря, господин Дейвис. Ще повторя казаното от председателя. Наистина, трябва да сме внимателни, когато разглеждаме споразуменията. Парламентът, например, е съвсем категорично против това да се постига споразумени съвета на първо четене. И като че ли съветът приема парламента за даденост и това въздейства неблагоприятно върху времето за приемане на ново законодателство. Сега за изпълнението на законодателството. Запознал съм с много документи, много малко от тях реално говорят за това, че комисията наистина е постигнала повече Що се отнася до изпълнението, може би бихте могли да ни посочите някои конкретни цифри, за да докажете, че това не е така. Ще ви дам един пример. Директивата за използваните моторно-превозни средства е една много добра директива, прията през 1999 или 2000 година. Но това е добра директива. И имаше изискване от 2006 година 86% от съдържанието на полите трябва да бъде насочено към рециклиране. Искането, изискването е от 2015 този показател бе 95%. И повечето държави членки не са спазили това изискване за 85 или 6%. Те правят каквото могат, но всъщност няма никакъв натиск върху тях да стигнат до показателите, заложени като задължителни в законодателството. Наистина законодателството е много добро. Тази директива е откопирана в законодателството на много държави извън Европейския съюз, но се оказва, че целите за рециклирането и възстановяването не се постигат може би комисия трябва да започне наказателни процедури, за да се стигне до някаква промяна към по-добре. Струва ми се по израза на лицето ви, че не слушате много внимателно, но наистина искам да задам въпроса. Какви наказателни процедури смятате да започнете, за да се гарантира надлежното изпълнение на законодателство? Благодаря ви. Благодаря ви, Крис. И искам да кажа, че това е нормалната процедура. Когато работим по законодателство, обикновено имаме две четения. Само ако вие казвате така, господин председател, иначе не съм съвсем съгласен. Бас Eichhout. Следващия оратор има думата, моля. Благодаря. And, and thank you, thank you, Благодаря, господин комисар, за вашето уводно слово, в което вие говорихте за ефективността на използването на ресурсите. Наистина смятам, че с одобрения в пленарна зал доклад минала седмица вече имаме добра визия, добра стратегия. Обаче се въпроса. Какви са следващите стъпки? Имаме стратегия, имаме стратегическа цел. Като цяло всички сме съгласни с това стратегическо виждане. Виждаме каква е економическата полза така че ние сме обединени като цяло в парламента, виждаме, че има единство и в съвета, но се задава въпроса, кои са конкретните мерки, които можем да очакваме? Мисля, че всички задават този въпрос. Бих искал да спра върху три особено важни аспекта и бих искал да получа по-конкретна информация от вас по тях. Първо, директивата за екопроектирането. Част от нашия доклад казваше също много ясно, че приложното поле на тази директива трябва да се разшири и трябва да включва не само енергетиката, но и продуктите, не са, които не са свързани с енергетиката. И е необходимо да се подобри проектирането на продукти като цяло. Ние искаме да има преглед на това законодателство, но искам да чуя от вас кога можем да очакваме такъв преглед, дали ще има разширяване на приложното поле как ще се постигне по-голяма ефективност и дали това ще бъде един от пакетите, които можем да очакваме преди март следващата година. Вторият въпрос е за биомасата. Ако помислите как в момента подхождаме към биомасата, обикновено тя се изгаря заедно с други горива, например въглища, в твърде неефективни електроцентрали и топлоелектроцентрали. Обаче е важно да имаме критерии за устойчивост. Знаем, че в момента се води дискусия, обаче кога можем да очакваме конкретни, амбициозни критерии за устойчивост при използване на твърда биомаса. Говоря конкретно за биомасата, за да се избегне тя да бъде използвана като допълнителен продукт за изгаряне при неефективните електроцентрали, работещи с въглища. Също така искам да задам въпроса за затваряне на цикъла за хранителните вещества. Ние говорим за варианти за по-голяма екологосъобразност, но що се отнася до цикъла на хранителните вещества, не виждам никакви предложения. Смятам, че това е една пропусната благоприятна възможност. Знам, че вашата генерална дирекция работи по зелена книга за фосфатите и тя може да бъде публикувана преди лятната вакансия. Дали тази зелена книга по фосфатите ще се използва за това как можем да извлечем полза от възстановяване в остатите, вместо да ги внасяме. И може би генерална дирекция промишленост може да покаже каква е ползата от възстановяването на фосфатите, вместо да ги внасяме от Марокко и после да ги изхвърляме в океана, където те служат като хранителни вещества. Много ви благодаря предварително за отговор на тези три въпроса. Ана Роспар. Благодаря. Сега Ана Роспар. Благодаря, господин председател. Мисля, че ще е по-добре да говоря на датски, отколкото на немски. И така, домакинствата всички тези законодателни актове, как се отнасят към домакинствата на семействата. Как достигаме ние чрез законодателството до отделният гражданин на Европейския съюз? Понякога е добре, че не успяваме да стигнем, но е много важно обикновените хора, които са е, хората, които въртат света, да знаят какво се случва и това да работи в тях, но благо. Алтернативни енергии, енергийна ефективност, вятърната енергия. Отново имаме проблем с, с уредбата за превод. Френският се чува от английска кабина, казва оратора. Now, now it's working. Okay. Yeah, okay. Um... Имаме технически проблем, извиняват се преводачите за това. И така, мисля, че можем да продължим. Каква роля бихме могли да дадем на телевизията или на всички средства за масово осведомяване, за да можем да популяризираме колкото е възможно повече а това, което ние правим като ковем като законодателство, за да можем да направим нещо за гражданите на Европейския съюз. Да, за водата, водите и замърсяването говорихме. Но отайките, знаем, че много а, отайки се натрупват в някои водни резервуари, в реките и потоците от селското стопанство – И за това не мога да кажа, че сме се справили много добре с именно тази част, а тя се оказва една сериозна причина за замърсяването. Благодаря. За съжаление, отново има объркване в преводаческата техника. Благодаря. Сега искам да попитам как можем ние в тази битка да доведем нещата до такава позиция, че емисиите на опасни вещества в нашите води да бъдат сведени до минимум или изобщо спряни. Струва ми се, че са две възможностите. Или поради вратички и дупки в европейското законодателство, тези а, токсични, мутагенни и други вредни вещества да стигат до нашите води или пък не сме направили необходимото, за да се прилага това законодателство по подходящия начин. Господин Алмуня каза, например, че ако а, компании, които произвеждат различни продукти, които евентуално биха могли да донесат до, доведат до някакво замърсяване ще, а, в, и се преместят в други части на света, ние ще загубим твърде много. Но кой ще плаща за замърсяването? Добре, но кой ще плаща а, за това, че ни, ще ни се увеличат изключително много производствените разходи за производство на други а, видове енергия. А, какво ще а, правим с, с отражението им върху човешкото здраве и повишените разходи за лечение, когато пием дори и в минералната вода някои вредни вещества. Аз мисля, че това са сериозни неща. Аз живея в държава, която е буквално под вода. обаче има поредица от вредни вещества, които а, са установени в почвите, в водите, което нас много силно ни вълнува. Какво ще правим? Как ще се борим срещу всичко това? Благодаря. Доста въпроси бяха повдигнати. Ефективно използване на ресурсите, почистване и прочистване на природата и други. Какво трябва да направим? Ние трябва да направим нещата така, че те да са еднакво валидни за всички и да не предизвикваме по-нататък процеса за въж, външни разходи да се превръща в вътрешни разходи като стигнем дори и до системата с винетките за движение по шосетата и магистралите на Европа. Ние знаем, че нещата са взаимосвързани и економиката иска своето, <clears throat> политиката също. Ние, разбира се, променяме нещата за по-добре, но, към по-добро, но знаем, че водата трябва да е чиста, въздуха трябва да е чист, но за това плащат всичките 500 милиона граждани на Европейския съюз, а предизвикват такова замърсяване много по-малко на брой компании. Да, доста дълъг списък от теми и въпроси, казва комисаря. Струва ми се, че може и да се пообърка малко, но ще се постарая. Рихард, ти започна темата по това, че закони и правила съществуват, но те не се спазват на практика винаги. В много случаи не може дори да се види, че се правят непрекъснато крачки напред. Разбира се, дълбоко трябва да поровим, за да намерим корените на това зло, на това, че не се прилагат законите и не се следват съвсем стриктно. Ето защо в предложенията, включени в съобщението, ние се опитваме да напипаме корените и да ги отрежем корените на това неспазване. Но проблем ми се струва, че има, защото като че ли правителствата на държавите членки не си вярват взаимно. Но аз бих искал да подчертая две неща, едното от което е да се изгради един систематичен подход към знанията, а не да правим всичко адхок и второто е укрепване на капацитета на държавите членки, за да могат те да реагират много бързо и ефективно, за да могат като започнем от разследване на причините за едно замърсяване и стигнем до издаване на осъдителна присъда на замърсителя, това всичко да бъде подобно, да бъде същото, независимо в коя държава членка се случва. Това, разбира се, трябва да се прави много повече в рамките на взаимното разбиране и, взаим... и а, заедно придвижването напред. Всяко едно нарушение, както беше споменато и от Крис, примерно, няма да бъде добре насочено иначе. Така, по отношение на нарушенията в политиката за а, опазване на чистотата на въздуха и възстановяването на тази чистота, когато тя е нарушена. Но, когато има стотици замърсители, стотици а, физически или юридически лица, които а, нарушават това законодателство, това изисква много повече усилия, много повече средства и много повече време, за да бъдат всичките наказани. Това наистина е огромен обем работа. Разбира се, че нашето, нашата решимост е много голяма, но от друга страна Имаме 470 човека на разположение, чи, чието капацитет е разтегнат до възможния максимум. Така че на ежедневна основа получаваме все повече молби, все повече апели да се обърне внимание на едно или друго нарушение или негативно развитие. Аз просто искам да кажа, че обективно погледнато е невъзможно едновременно да обърнем еднакво внимание с еднаква сила на всички нарушения. Така, след това имаше един въпрос за следващата година. Едно от важните неща, които имаме предвид е а, прегледа на изпълнението на политиката за чистотата на въздуха. Аз вече подчертах днес, че това ще бъде много трудно, защото политиката по отношение на въздуха днес не е лесна в, ев... в рамките на Европейския съюз. И ако искаме наистина да разрешим този проблем, ние трябва да навлезем в дълбочина и да намерим поредица от други отговори в други сфери, които са взаимно преплетени с проблемите, свързани с чистотата на въздуха. Протокол от Гьотеборг, например, може да бъде споменат, слава Богу, а ние получихме ангажимента на държавите членки във връзка с целите Европа 2020 и се надяваме, че наистина ще се правят по резултатни стъпки напред, но си искат много повече усилия от всички държави и членки. В същото време от СЗО получихме уверение, че ако че ако нещо наистина сериозно заплашва а човешкото здраве, то това е замърсяването на въздуха поредица от заболявания на дихателните пътища, а, които дори могат да доведат до преждевременно смърт. Аз а, вярвам, че трябва да се фокусираме върху много неща, свързани с чистотата на въздуха, като например а, платформата а, за прехвърляне на а, ефективност а, на ресурсите. Защо? Защото вниманието не само на обществеността, но и на държавните институции, на политическите фактори трябва да бъде концентрирано върху това. Това е от фундаментално значение за нас. Бизнеса, а, например, току-що публикува публикува един документ, който е иницииран от 200 а, големи бизнес организации в световен мащаб във връзка с регулирането, инвестирането, координирането, мониторинга върху всички тези проблеми, свързани с а, ефективното използване на ресурсите. Ние имаме огромна нужда от именно това, но трябва и в бъдеще да сме ясно очертали плана и пътищата за изпълнението на тази цел. Също така СЗО посочи, че и водите и тяхното замърсяване също са един сериозен фактор за влушаване на общественото здраве. Ето защо започна интернет-консултация за проучване на възможностите а, за обединяване на капацитетите и усилията във връзка с а, борбата с замърсяването на въздуха и водите в мащаба на Европейския съюз. Още нещо, което искам да спомена. Екодизайна. Имаше такъв въпрос. Беше направен преглед от комисията за периода до 2012 година. Беше направена оценка и изводите – посочват, че малко по-рано от необходимото е започнат този преглед, т.е. тази оценка, тъй като а, период от време не е достатъчно дълъг, за да може да се развие капацитета на цялата дейност в а, пълен в 100%. Но методологията, на оценката на въглеродния отпечатък на отделните продукти и други подобни елементи е, трябва да се развиват и те се разработват и чрез практиката се усъвършенстват. Аз съм абсолютно е, вярващ в е, това, че екодизайн е много важно нещо, че много може да се направи за спазване на правилната посока и за достигане на целите. Както споменахте, например, за биомасата и не особено ефективното използване за момента. Може би е абсолютно задължително да не се взимат грешни решения, защото това може да ни доведе до нещо, което ще ни попречи да забележим в достатъчно в достатъчна степен евентуалните странични ефекти. И тогава ще се окаже, че това, което сме инвестирали до тук, а то никак не е малко, а не е помогнало да се постигнат резултатите, които желаем. Биомасата и нейното използване, да, това се разглеждаше като въпрос наскоро от комисията и ние вярваме, че трябва да се предприемат стъпки напред, за да се увеличи тази ефективност. Аз за това смятам, че прегледа на всички сред... на... начини за употреба на биомасата трябва да продължат и не трябва да забравяме какви са причините, защо решихме, че е необходимо да използваме биомасата като енергиен източник. Това е климата, измененията в климата и всичко друго, което е свързано с с този голям проблем. Затова решихме, че трябва биомаса да се използва като енергиен източник. Ние инвестирахме толкова много, че ако забравим основната причина за това, което създадохме като политики и започнахме да прилагаме като практики, едва ли ще е най-добрият резултат. Така, хранителният цикъл а, биомасата, фосфатите, които споменахте. Биоекономическо съобщение на комисията ще бъде а, публикувано. Аз мисля, че заедно с комисар Таляни ние ще можем да очертаем в него онези важни неща, които са свързани с ефективната ефективното използване на ресурсите и фосфатите ще бъдат, разбира се, в центъра на вниманието. За следващата година два доклада ще бъдат изготвени за два сектора, които по наши изследвания се оказа, че имат нужда от специално внимание. Сградите са едно от нещата, ефективно използване на ресурсите е другото. Така, след това, госпожо Розенберг, разпространението на достатъчно информация е нещо много важно и заслужава вниманието ни. Моя кошмар е, че когато разискваме ресурсната ефективност, политическите кръгове и економическите казват, че ресурсната ефективност означава енергийна ефективност. Да, разбира се, енергийната ефективност е много важна част, обаче ние трябва да не забравяме, че ресурсната ефективност е понятие, което е много по-широко обхватно. И в а, него влизат много други важни неща. Например, шума и замърсяването, шумовото замърсяване са един такъв елемент. Между другото, споменахте и националния елемент. Да, това звучи привлекателно. Това е нещо, което можем и трябва да използваме а, за платформата за ресурсната ефективност, за да видим какво на практика, когато се приложи, ще бъде ефективно. Мисля, че това е нещо привлекателно, логично е и е разумно. След това фармацевтични остатъци в водите. Uh, И тук говорим за плана по отношение на тези оттайки. Имаме начин да се справим с тях. Говорихме за приоритетните вещества в водите. За първи път а, предлагаме такъв списък на фармацевтични продукти, за които имаме силни научни доказателства, че са опасни. Това е голяма крачка на напред. Дебатът ще бъде тежък. И всичко това е свързано с приложението на рамковата директива за водите. Там все още не сме е, на зрелия етап на приложението, но е, химикалите във водите задължително трябва да бъдат нещо, на което да обръщаме внимание непрекъснато. И сега по отношение на външните разходи. Опитваме се да работим посредством европейското полугодие. Но трябва да сме много внимателни. Все още не знам а, а, в пълни подробности какво е съдържанието на предложението, което ще се обсъди утре. При всички положения има препоръки държавите членки да се занимаят с да, да, да не да, налагат а, данъчно, допълнително а, данъчно облагане на труда, тъй като това е сериозен проблем в Европа и без това трудът е много скъп в Европа. Но ако някои държави членки имат нужда от допълнителни ресурси, нещо, което е факт почти навсякъде в Европа, има други области, които могат да бъдат взети предвид, вместо да се увеличават налозите върху труда. Що се отнася до екологично вредните вещества, много от тях са свързани с непълни данъчни задължения. И като се смята в какво тежко положение е нашата економика, е ясно на къде е, е разумното движение тук. И така, интернализирането на разходите е основният мотив. Основният вид стимули се подават чрез цените. Така че не трябва да забравяме това. Благодаря round, all, like... Благодаря много. А сега да минем а, към следващия кръг въпроси. Да приветствам колегата Суза, нов колега от Португалия, който е, е за първи път на заседание на нашата комисия. Добре дошъл. Карл Хайнс Флоренс има думата. На последващата тема за Рио, комисарят има 4 минути за оводни думи. Нека да благодаря на парламента за подкрепата във връзка с Рио плюс 20, във връзка с нашата комисия, с, нашия мандат за преговори. Решихте да не участвате в парламента, но ще бъдете добре информирани, обещавам за това. ако има депутати от Европейския парламент, които имат желание е, да присъстват, това би било добре. Комисията разбира вашите притеснения за разходите и ние ще намалим броя на служителите, които ще очаква, участват на място във връзка с комуникационните дейности. По същността сега целта е да има конкретни мерки и измерими цели. Затова основният ни план в Рио е да постигнем споразумение за конкретни цели и мерки. Водата, екосистемите, ефективното използване на ресурсите и отпадъците. Всичко това е споменато в резолюцията на парламента. Тези мерки са важни и за борбата с бедността, а Събхватната екологична, насочена економика трябва да създаде повече работни места и да може да включи всички. И може би на голяма сметка тя е свързана и с разбиването на закостенелостите. Защитата на земята, на почвите, на екосистемите е от решаващо значение, ако искаме да се справим с проблемите, свързани с продоволствената сигурност и бедността. Страшно много хора зависят от помощи и гражданското общество ще играе голяма роля за прехода към екологична економика. Европейския съюз работи и по целите за устойчивото развитие, които могат да са една от най- едно от най-големите постижения на Рио. Трябва да се засилят усилията за постигане на целите за развитие на хилядолетието и устойчивото развитие да е обвързано с основните големи предизвикателства. По един добре координиран начин трябва да се мобилизират всички ресурси, всички средства, национални, международни, регионални, и от е, институционална гледна точка Европейския съюз смята, че е добре да се създаде е, агенция по темата и е, се притеснява за, за това, че не се развива достатъчно динамично преговорите. След Рио устойчивото развитие трябва да бъде в центъра на всички политики и в вътрешен и във външен план. Целта е резултатът от Рио да бъде смислен и разчитаме на подкрепа на парламента за това. Сега няколко думи за водата. Планът за съхраняване на водните ресурси на Европа ще бъде представен през ноември. Целта е да се предостави ефективно водоснабдяване за всички, вземайки преди околната среда и за това ще се направят всички мерки, за да се приложи сегашната рамка. Миналата седмица на Европейската конференция за водите. Този план бе обсъден с множество различни заинтересовани страни и обществените консултации продължават до 7 юни. Мисля, че е добре да обсъдим тази тема днес – тъй като скоро ще обсъждате доклада на господин Себер и вашите предложения могат да допринесат към нашата работа. Има и Европейско инновационно партньорство за водите, защото трябва да се намерят решения на множеството трудности, които са, с които се сблъскваме в областта на водите. и може е, да внесем решение. Ето, например, наскоро бях в Дания, където се работи, където се произвеждат водни помпи и е, фирмата, която ги произвежда, е, се развива много добре, 10% ръст годишно, защото има голямо търсене. Водните ресурси са сериозен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 въпрос, който ще обсъдим, ще обсъдим и евентуалното създаване на делегации. Господин Шевкович, мисля, е най-добрият партньор, с който можем да говорим за степента, до която Европейският парламент може да участва в делегацията на комисията, за да може ефективно да си свършим работата по време на конференцията. Нека да не забравяме, че Комисията по околна среда на Европейския парламент – трябва да участва в процеса на вземане на решение и има и за задача да информира обществеността. За това, а, а, съзнанието за това трябва да е на лице при планирането на всички европейски делегации, делегации на Европейския парламент за бъдеще, включително и сега, и е да не се разделяме на 3-4 делегации. Господин Ребер, Себер, един крат, бърз въпрос а, извън протокола. 120 зали а, се твърди, а, че са ви отпуснати в Рио. 120 стаи. А, вярно ли е това, а, господин Поточник? Ако можех да отговоря на всички въпроси, щях да съм фокусник доста голям брой е това. И както казах, след подкрепата на Европейския парламент и след ясното послание на Европейския парламент, предадохме и на своите служби, че трябва да се действа по възможно най-отговорен начин, вземайки предвид днешното положение в Европа. От друга страна обаче имаме и сериозна задача в Рио и искаме да я свършим и възнамеряваме да закараме там всеки, който може да ни помогне за това. Благодаря. Карл Хайнс Флоренс е първия оратор. Господин комисар, имам някои проблеми. Първият ми проблем е, че вие сте любимият ми комисар – Вторият ми проблем е, че най-проблематичната генерална дирекция за мен е вашата генерална дирекция. Не съм особено доволен от това законодателство, което в момента се подготвя. Когато погледна изпълнението, съм разочарован още повече. От много години вече съм депутат в Европейския парламент и като мисля за всички тези години, рамковата директива за водите е пълна катастрофа. Да, много е добре да се хвалим с успехите си, но нека да видим някои примери. Например, когато правим замервания на водата по течението на Рен и виждаме какви вещества присъстват и то в такива количества, че в съседна страна подобни количества от подобни вещества биха били веднага забранени. И тук би трябвало комисията да се намеси. Смятам, че ако искаме комисията да има някаква власт и някакъв авторитет като надзорен орган, ние не трябва да допускаме ситуацията, каквато тя е сега, когато държавите членки правят каквото си поискат. Те дават дефиниция на това какво са отпадъци и след това комисията изпраща инспектори, а държавите членки казват, а това е нашата дефиниция на това, що е отпадък. Говорихме за директивата за колите. Това е просто хартия и нищо повече. Защото държавите членки решават всичко, що се отнася с колите и митничарите на границата между Германия и Польша пускат коли, които би трябвало отдавна да бъдат изпратени на скраб. Тези коли, вместо да бъдат изпратени за скраб, за рециклирани, се изнасят в източна Европа и се продават там. Така че абсолютно не се извършва рециклиране на коли, защото колите, които трябва да се рециклират, просто се продават в източна Европа трябва да се съсредоточим върху важните неща. Екологичната устойчивост. Всички говорят само за това, но това става подигравка. Ако разгледате каква е ситуацията в Нидерландия, ние ще видим, че там правилата са много по-различни, отколкото в Германия. Не, че някъде те са по-добри в Германия или в Нидерландия, но просто имаме различни правила в двете страни. От двете страни на една и съща граница. Това, което ме шокира, е, че едната от важните роли на комисии, комисията е да бъде пазител на договорите, а комисията като член изпълнява тази роля. Господин комисар, първо бих искал да ви поздравя, защото, колеги, не само днес в нашата комисия можем да зададем въпроси, но господин комисар е постоянно на лице и може да получава и да отговаря веднага на въпросите по Твитър. Например, аз зададох два въпроса по Твитър преди една седмица и веднага получих отговор и поздравление за това. И искам да премина от голямото към малкото. Има няколко големи проблема, но бих искала да говоря за нещо малко. Първо, биомасата. Наистина това е голям проблем. Мисля, че вече много пъти сме обсъждали този въпрос, а той се постави в доклад Гербранди. Кога ще сложим край на изгарянето на материали, които подлежат на рециклиране? И биомасата до голяма степен е материал, който може да се използва за други цели. И любимият ми въпрос – забраната за сметищата – вече много пъти сме изисквали да има такава забрана, тя е спомената и в доклад Гербранни, дали ще има най-сетне щастлив край в законодателството и дали ще се предвиди срок до 2020 година. Вие говорите за а, изтеглянето от пазара на медикаменти и разбира се антибиот птиците замърсяват водата. Може би е добре да обсъдим тук пред всички тази история. Ако вие изтеглят антибиотиците още при източника, изобщо медикаментите, например, в болниците, вие трябва да мислите за тях не само като замърсител, но и вещества, които могат да бъдат възстановени, т.е. може да бъдат извлечени полезни вещества от тях, така че това въжи не само за фосфатите, но и за антибиотиците. И още нещо по-древно. Тук виждате една пластмасова бутилка, която е пълна с вашето любимо вещество – вода. Защо транспортираме вода от един край на Европа в друг край? Защото при положение, че това е нещо, което е сравнимо с водопроводната вода дали това не е безсмислица да се транспортират бутилки и вода от един край на Европа в друг край на Европа. Как ще подходите към този проблем във вашата стратегия и в предлаганата директива? Колеги, моля, подпишете петицията, ако още не сте направили петицията за бутилките с минерална вода, за да се намери по-добър вариант. И сега най-малкото, за което искам да кажа – това е предвиждането на микро или наночастици във водата. Искам да ви задам един малък въпрос за това. Мисля, че имаме разтваряне и присъствие на най-различни видове частици, например сребро, в водата. Имаме също така и присъствие на е, вещества, които се намесват в нормалното функциониране на ендокринната система в водата. Така че важно е да говорим и за по-малки неща, и за по-конкретни предложения, а не само за стратегии. Благодаря. Искам само да се спра върху блестящите коментари на комисар Поточник в Твитър. Аз самия много редовно следя неговите изяви по Твитър. И искам да кажа, че е много похвално, че той използва най-нови технологии. За нас той е образец как да използваме технологиите. Сега господин Гербранди. Много благодаря, господин председател. И благодаря и на вас, господин комисар, за вашето присъствие и за вашето сътрудничество с нашата неофициална делегация в Рио. Високо оценявам това, че вие имате желание да работите в тясно сътрудничество с тази неофициална делегация. Продължавам да съм убеден, че не е късно все още тази неофициална делегация да стане по някакъв начин официална, но може би това е въпроса за друго обсъждане. Днес чух една добра новина, че в Германия е поставен световния рекорд по използване на енергията на Слънцето толкова много енергия от слънцето получаваме благодарение на доброто време. Мисля, че 22 000 мегавата бяха добити. Това е еквивалент на 20 атомни електроцентрали. 50% от общото енергопотребление в Германия. Днес получих реакция от няколко Ку, който каза, да, добре, но какви са разходите за това, на каква цена? Това е толкова добър пример за нещо положително, което е свързано с, с възобновяемите енергийни източници, получаваме такава реакция. Каква е цената? За мен това е нещо като държавите членки и тяхната реакция спрямо ефективното използване на ресурсите и срещат на върха в Рио де Жанейро. Мисля, че общото настроение и общия положителен дух и усещане за това, че трябва бързо да се действа, този дух все още не е много разпространен. Може би ви бихте могли да кажете за ролята на държавите членки и тяхното отношение към Рио. Също така искам да говоря за това какво в момента се случва в Нью Йорк, когато се финализират преговорите и накрая, мисля си, има страни от групата на 77 те те които искат да сътрудничат с нас. В Рио има страни, които не искат. Дали е възможно след Рио, ако Рио няма да бъде успех, of... да създадем една коалиция на желаящите, коалиция от страните, които желаят да постигат напредък в областта на устойчивото развитие, така както ние смятаме, че е необходимо. И също така да предоставим търговски стимули и преференции на тази коалиция на желаящите, за да можем да постигнем това, което ние искаме и това, в името на което ние смятаме, че се организира конференцията в Рио. Благодаря. Следващия оратор от името на зелените. Благодаря, господин комисар. Благодаря ви както за вашето присъствие днес и за официалната акредитация, която ще позволи на нашата неофициална делегация да присъства на официалните преговори в Рио. Искам да ви уверя, че може изцяло да разчитате на нашата подкрепа при тези преговори. Euh, Разбира се, това ще е така, ако това, което вие казвате, е вярно, т.е. че комисията ще се опира върху резолюцията на парламента. И искам да ви задам няколко въпроса. Първо има няколко тревожни неща, които чух от вас. Едно от първите неща, които предизвикват моята загриженост е съобщение във френската преса, който съобщава за официално съобщение на бразилското правителство. Там се казва, че за разлика от 1992 година, тази среща в Рио ще бъде по-скоро от економическия, а не от екологичен характер. Това е първият ми въпрос. Ние в Европейския парламент винаги сме се стремяли да оформим контурите на еко... зелената економика, екологосъобразната економика. Затова бихте ли ни казали каква е линията, която ще възприеме комисията при тези преговори? Дали ще се съгласите с линията, предложена от Европейския парламент, т.е. устойчиво развитие, което означава екологосъобразност и социални аспекти. 20 години след 1992 година, много години след първата среща върха в Стокхолм, според мен не сме постигнали особен напредък. И сега сме в условия на економическа криза. Много специалисти смятат, че единственото решение на тази криза е да се реши екологичната криза. Вторият ми въпрос е следният. Знам, че сте чували за Кодекса за горите в Бразилия. Новото законодателство ще позволи по-лесно да се изсичат горите в Бразилия. Не знам дали сте установили контакти с Бразилия, която ще бъде страна домакин на среща в Рио, но искам да знам какво правите по този въпрос. Трети въпрос. Ние работим също по дефиницията на общото благо, общественото благо. Това включва генетичните ресурси. Дали бихте могли да ни кажете какво правите по този въпрос и съвсем накратко, какво ще кажете по целия въпрос за състоянието на екологичните бежанци, отразяването на това понятие в закона, преговорите по този въпрос, дали можем да видим, че се засилват вашите преди поети ангажименти в тази сфера. Благодаря ви, че почти спазихте вашето време. Следващия оратор има думата. Комисаже, а его, jeho přítomnost mezi námi. Аз... E, благодаря. И аз бих искал да ви благодаря, господин комисар, за вашето изложение. Не съм изцяло съгласен с господин Гербранди и това, което той каза с централите, произвеждащи електроенергия от енергията на Слънцето. Както ви знаете, слънчевата енергия уврежда енергийната енергийния отрасъл в нашите страни, тъй като създава нови неравенства – но ние сега няма да говорим за това. Тук се говореше за срещата в Рио. Подкрепям решението на Европейския парламент да не участва, да не участва при условията, които бяха поставени на парламента. Приветствам вашият ангажимент да подпомогнете възможната неофициална делегация независимо от това дали ние ще сме представени или не. Радвам се да чуя, че нашата комисия ще получи информация за резултатите от конференцията. Ясно е, че участниците в конференцията ще обсъждат голям брой най-разнообразни въпроси. Бих искал да се спра върху водата. Проблемът с водата става все по-спешен и неотложен и все по-важен, не само в Европейския съюз, но и в целия свят, в развиващите се страни. Проблемът е особено остър с питейната вода. Господин комисар, дали смятате, че конференцията в Рио ще приключи както обикновенно с едни твърде общи декларации или все пак можем да се надяваме, че ще бъдат приети конкретни мерки например, насочени към възприемането и внедряването на нови технологии, гарантиращи безопасна за пиене вода. Благодаря, господин председател. Глубоки дилеми съм... Господин комисар, аз съм изправена пред една много сериозна дилема. Когато мислим за факта, че ние имаме нужда от здраве и от творчески подход. Проблемът е, че, що се отнася до здравето, ние го оценяваме само когато започнем да го губим. Но трябва да се даде въпроса какво може да се направи в условията на економическа криза. Важно е да се гарантират условия, които да подпомагат устойчивостта. И това са критерии, които трябва да могат да бъдат съществени в реалния живот. В Европейския съюз знаем как да управляваме екологосъобразни технологии и го правим на високо ниво и това е също добра възможност за бизнесът. Може би това е нишов пазар за нашите търговски дружества. Фирмите трябва да могат да плащат допълнителните разходи за пречистване на отпадните води, за интернализиране на външните фактори. Затова искам да знам какви са изчисленията, които показват кое е реалистично и кое не е. В моята страна, в Словения, имаме много вода. Имаме много природни богатства. Водата може да се използва и за производство на електроенергия водата също е привлекателна за туристите и затова е добре за развитието на туризма. Водата може да се използва за много цели. В проекто законодателството насочено към одобряване в конф... към конференцията в Рио, мисля, че трябва да сме внимателни, да мислим за това, кои са нашите економически интереси. Следващия оратор. Благодаря, господин комисар. Беше много интересно да ви слушам. С голям интерес ви слушах. Беше ми интересно да науча за намерение на комисия да актуализира законодателните предложения за 2013 година. Разбира се, това е много добре, но има един проблем. Мисля, че много колеги вече говориха за това – Става дума за изпълнението на директивите, най-вече директивата за водите. Много държави членки все още не прилагат на практика тази директива. Речните басейни, водоносните пластове, които могат да бъдат използвани, все още не се използват, не се следи за качеството на водата – така че как на практика се изпълнява политиката за качеството на водата? Например, в северо-источна Италия. Подпочвените води, особено по-близо повърхността, стават практически резервуари с вода, която е пълна с химикали, т.е. качеството е много ниско. Това означава, че директивата не се прилага. Комисията трябва да прави точно това. Комисията трябва да следи за изпълнението, трябва да оказва натиск върху държавите членки. И има предложение за подобряване на качеството на водата, но ако комисията казва на държавите членки да направят нещо по този въпрос, те се правят, че изобщо не чуват комисията. И това означава, че имаме неравнопоставеност на гражданите в Европейски съюз. Някои е, е някои имат достъп до качествена вода, някои нямат. А водата е много важно обществено благо. Затова смятам, че трябва да се обръща повече внимание на контрола, да се следи, че се изпълнява надлежно законодателството. Вие говорихте за директивата за качеството на въздуха. И тук също има региони, в които гражданите в продължение на години дишат отровен въздух. И нямат никакви гаранции за качеството на въздуха или дори за подобряването му. Трябва да направим нещо за това. Имаме доклад в Европейския парламент по ефективното използване на ресурсите. Нека да разгледаме тези въпроси. Нека да разгледаме случаи, в които имаме големи инсталации за изгаряне на отпадъци. Как се получава така, че в държавите членки продължават да действат подобни големи инсталации за изгаряне на отпадъци и гражданите дишат замърсен въздух? Същото въжи, въжи и за централите, използващи въглища. Благодаря ви. Сега давам думата на комисар Поточник да отговори на въпросите. Uh, Отново става дума най-вече за прилагането на всичко това. Аз ще се опитам, разбира се, като трета точка да отговоря точно какво правим в това отношение. Напълно съм съгласен с последния извод, а именно, че са необходими промени. Да, съгласен съм, така е. Крайно време е всъщност да осъществим някои от промените, които ще направят системите по-ефективни. Що се отнася до управлението и прилагането на директивата за водите, да, това е също нещо, което трябва, върху което трябва да концентрираме вниманието си. Ние анализираме всеки един план а, за речните басейни и какво трябва да се прави, как да се направи, за да станат нещата по-ефективни. Ние сме в фазата на реализацията, което обаче все още не ни кара да се чувстваме достатъчно уверени, че тази директива и свързаните с нея действия са ефективни. Да бъда по-конкретен. Днес нямаме особена възможност, както правилно споменахте, а да, прем... да отидем и да измерим съдържанието на водите в Европейския съюз. Разбира се, държавите членки трябва да го правят, но трябва да се, да се уточни еднаквостта в пробовземането, анализа и предоставянето на данните. А, за сега, до 10 месеца след края на предходната година, държавите Шенки имат право да ни предоставят данните във връзка с, с състава на водите. Това е проблем и аз имам а, сериозното намерение да му обърна достатъчно внимание, за да бъде разрешен. Биомасата вече мисля, че обясних. Мисля, че нещо много важно, което трябва да знаем, е, че в пътната карта имаме репери, но възстановяване на енергията беше ограничена във връзка с евентуалните възможности. Освен това, целите, които касаят сметищата а, и повторната употреба на отпадни материали също се променя. Ние, разбира се, имаме предвид а, всички тези репери. Що се отнася до пасмасата и всичко друго в тази група, мога да кажа, че правилото, което спазваме в законодателните си предложения е да предоставяме достатъчно научни доказателства, достатъчно устойчиви а, и надежни а, анализи да се правят, за да може да се постигне нещо, да се реализира нещо. Ние, разбира се, се стараем да го правим а, така, че да сме сигурни, че не бъркаме, че не правим нещо неправилно, което да доведе до отрицателни последици. Защото законодателството само по себе си трябва да е много точно и прецизирано, но трябва същото да се отнася и до неговото спазване и прилагане на практика. на базата на регионални, национални и а, общностни инициативи, ние трябва да намерим а, онези възможности, които ще ни предоставят по-добри цени за водоползването и а, ще ни спестат ресурси. Що се отнася до горещия дебат по слънчевата енергия, аз бих могъл да кажа, че бих се хванал на бас, че ако в, а, че в бъдеще, може би малко по-далечно, отколкото ми се иска, ще разчитаме само на Слънцето за енергия. Природата ни дава пример, тя ни показва какво трябва да се прави, а ние не обръщаме достатъчно внимание, не научаваме достатъчно от нея. Аз ще се хвана на бас, но за съжаление няма да съм на, тук, за да мога да си събера а, големите залози, които ще получа като се хвана на бас с вас. Така, работните места енергийната ефективност, кризата. Ние трябва да говорим в един глас. Трябва по един и същи начин да предаваме посланието, а именно, че енергийната ефективност и всичко друго свързано с економиката на ефективността само може да помогне. В Нью Йорк а, се разискват тези неща много усилено. Ние сме с много добри позиции. Знам, че има нов, ново предложение, което е направено. И а, бях информиран, че това е още една стъпка в правилната посока. След това, коалиция на желаещите във връзка с Рио. Е, ние се надяваме на успех, разбира се, в Рио, но ако по някаква случайност не постигнем успех, тогава ще помислим и по този вариант. Зелената економика то и нейното разбиране като понятие, това е нещо много важно, защото понякога тя, тя бива разглеждана като цели и средства за постигането на тези цели, но много важно е тези цели да се развиват. Между другото, говорейки за тези цели, ние сме си ги поставили пред себе си. Но това да може а, да стане цел и на развиващите се държави ще е много трудно. Всички обаче трябва да положим усилия, за да можем да убедим и другите в света, че това е нещо много важно и че то трябва да бъде доминанта. Много важно е, че Понякога зелената економика се разбира като нещо, което иска да постави спирачки на настоящата економика. Економика, която се възползва от всякакви видове ресурси, а не само от енергийно ефективните. Но кафявата економика сама по себе си съдържа своите ограничения в развитието си. И трябва да се вземат предвид много неща. А, приобщаването, економическо приобщаването, социално устойчивостта в социален и економически план. Това е нещо много важно, защото ние трябва да можем да отговорим и на реалните въпроси, да намерим реалните отговори на базата на това, което виждаме и използваме днес в практиката си. Какво още мога да кажа? Ние разчитаме на нашите бразилски приятели, че те ще помогнат да се постигне най-доброто решение. Така след това. Въпроса за водите. Мисля, че споменах за баланса, който беше споменат. Да, разбира от вас. Да, разбира се, всичко трябва да се вземе предвид. Но какво ще мога да добавя към всичко, което вие изброихте? Ресурсната ефективност. Това са най-важните неща, които ще допълнат картината относно начините, средствата и инструментите, които имаме за да повишим конкурентоспособността на Европа. И ако бизнеса пренебрегне някои факти, които а, не са в полза на европейската конкурентноспособност, ние наистина ще имаме сериозни проблеми. Производството на един продукт чрез използването на по-малко енергия, на по-малко суровини и материали, всъщност ще ни помогне да бъдем по-конкурентно способни. Ако това не го разберем, няма да можем да видим и своето бъдеще и най-добрия начин да го изградим. Мисля, че с това накратко успях да отговоря на вашите въпроси. Имам още петима колеги, които са поискали думата. Миналата седмица бяха двама, но още пет днес, така че седем са тези в списъка на желаящите да вземат думата. Искам да помоля да бъдат кратки Заповядайте, имате думата, господин комисар, за няколко уводни думи. Ще се опитам да бъда много кратък. Съобщението по приложението беше прието на 7 март, за да се помогне на държавите членки да постигнат по-добри резултати, постигайки по-добри а, стойности по отношение на инструментите, които най-ефективно ни помагат за правилното реализиране на европейското законодателство. 400 хиляди работни места и 72 милиарда евро са някои от стойностите, които могат да ви дадат ориентир за значимостта на този въпрос. Разбира се, без да говорим и за значимото влияние върху е, общественото здраве и околната среда. Разбира се, че изключително важно е да се постига едно по-добро съотношение между качеството на предоставената информация и начина по който се предоставя тази информация, за да могат да се използват всички елементи от мрежата, информационната мрежа защото ние набираме много информация ад хок, но тя трябва да бъде предоставена на държавите членки помежду им и на гражданите им, за да можем да подобрим общностното ниво на прилагане на законодателството, на а, анализиране, оценка и а, постигане на изводи на базата на тази информация в рамките на общността. На второ място, ние искаме да укрепим системата за инспекции и наблюдение, да подобрим критериите, общи критерии за инспекции и също така работим по разработването на някои форми на сътрудничество, за да може да се за, укрепят силите и възможностите на отделните държави членки и също на сътрудничеството между тях а, за изграждане, например, на съвместни екипи за инспекции и надзор. Разбира се, трябва да осигурим възможности и при възникване на диспути за а, медиация и извънсъдебно разрешаване на спорове. Ние предлагаме разработването на мрежи и тяхното добро функциониране и използване от страна на а, съдии, прокурори, инспектори и администратори да се създават също така възможности за комбиниране силите, капацитета и натрупания опит на администрацията от различни агенции в различните държави членки, защото може една държава членка да каже да, ето виждаме, че вие сте постигнали по-добри резултати, нека нека да създадем един екип, който да ни помогне да реагираме по-ефективно и на тази база да развиваме нещата. Аз се... благодаря ви. Председателя, много ви моля, минута, най-много две на оратор. Благодаря, господин председател. Господин комисар, съвсем накратко. Има един проблем в Южна Европа години наред палмите в Южна Европа страдат от мана а, или ръжда. И моля да кажете, има ли а, нещо, което може да направите по отношение на инвазивните видове и а, Системата за здравето на растенията, която разглежда в момента комисията. И как ще работи DGSAN, Генерална дирекция здравеопазване и защита на потребителите? По отношение на веществата, вреждащи ендокринната система – това не е нов въпрос. Всички знаем, че ни трябва повече информация. Но е, разполагаме и с предохранителния принцип, който казва, че трябва да се предприемат мерки, дори и там, когато не сме напълно сигурни дали нещо е опасно. И така, какви мерки планира комисията да защити и нас, а и дивите животни от тези вещества през следващия период? Благодаря. Благодаря, господин комисар. По въпроса за приложенията. Все си мисля, че се сблъскваме с толкова проблеми, защото процесите, които използваме в Европейския съюз за прилагане на директиви и регламенти, са такива, че много често тези директиви и регламенти са плод на твърде големи компромиси. Именно за това приелите тези законодателни текстове много вероятно ще се бавят при прилагането им. И за това вместо а, а, с а, насилствени мерки да ги прилагаме, не е ли по-добре да мислим за съдържанието на директивите и те да станат по-лесно приложими, по-приемливи. Ето, например, през февруари комисията излезе с публикация по принципа на предохранителните мерки и той казва, и там се казва, че винаги трябва да има оценка на риска. Но много често тези оценки се пропускат. Може ли да ни уверите, че вашите служители в комисията винаги ги правят? и как може да се гарантира да оценките действително да се правят. Благодаря. Госпожа Кортинес. Благодаря. Господин комисар, два въпроса, които винаги се споменават. Първо, водата. Струва ми се, че цялата екологична политика – е свързана с правните изисквания и с продоляването на незаконността. Всичко е оформено в правни текстове, изглежда е много трудно да се осигури правоприлагане. Всъщност това, което ни трябва е по-голяма прозрачност. Трябва да знаем, когато а, се нарушават тези правила. Трябва да има възможност да се посочат виновниците. Ето, виждате какво се случва в Италия и, с, и водите там. Говорихме за устойчивост. както и за градските райони. Необходимо е да се направи, че действително да се прилага политиката. Трябва ни интегрирана политика за грижа за градовете и дърветата. Франсуаз Гростет има думата след малко. Кари Фран Брент първо. Благодаря, господин председател. Господин комисар, както със сигурно знаете, не само енергийната ефективност, но и Пътната карта за ефективно използване на енергията до 2050 година са важни инструменти и ще се работи по важния въпрос за шистовия газ. Има голяма фрустрация по въпроса, защото Европейската комисия а, трябва да работи по оценките за а, въздействие, включително и върху околната среда, Проблемите, с които се сблъскваме, е, са свързани с това, че комисията може би в крайна сметка ще излезе с доста разхвърлен подход. Безпокоим се, може би е, комисарът по околна среда трябва да поеме водещата роля тук. Благодаря, Франсуаз Гростет. Благодаря, господин комисар. Първо един въпрос, който е свързан с водите. Качеството на питейната вода спада с 2,5% средно статистически. Какво ще се направи, за да се подобри положението? След това по отношение на въд... качеството на въздуха, какво ще се направи за улавяне и съхранение на въглероден двуокис? Колегата Роси, благодаря господин комисар. Аз зададох два въпроса, на които вие изглежда не отговорихте. Нека да задам трети. Говорихте за кампания за информиране на гражданите. В своите изявления вие действително ли вземате предвид информацията от производители на продукти като не европаралитичен газ, например? Има ли наблюдение? Не трябва ли да се вземат проби? Благодаря. Господин комисар, знам, че е много амбициозна задача да ви помоля да отговорите за толкова кратко време, но все пак ще ви помоля. Заповядайте. Благодаря. Най-лесният въпрос е – инвазивните видове. Да, ще направим законодателно предложение тази година. Това е ясно. Смятаме, че това е проблем и трябва да се направи нещо. След това е, работим заедно в Генерална дирекция здравеопазване и е, защита на потребителите. Е, ние сме е, в една и съща Европейска комисия, в крайна сметка. Що се отнася до веществата, увреждащи ендокринната система, ще имаме стратегия и ако е необходимо, ще я преработим, защото в момента се прави преглед резултатите от проучване бях представени през януари тази година. Е, този месец е, Агенцията за околна среда публикува доклад, е, обхващащ последните 15 години върху веществата, които обсъждаме и тяхното въздействие върху хората и околната среда. През юни Имаме конференция, 300 души ще участват. Наистина се опитахме да организираме балансирано представяне на всички страни и така ще съберем много информация за бъдещите стъпки и възнамеряваме до юни 2013 година да изпълним ангажиментите си по законодателните актове, които по които работим, включително критерии с определянето на вещества с вредно въздействие върху околната среда, включително и биоцидни продукти. Това е за веществата, вреждащи еднокринната система. Оттам нататък Целта е законодателството да е четивно, да е ясно, разбираемо и приемливо. В крайна сметка това е целта на всички нас. За мен това е важен въпрос, когато изготвяме предложението, но както знаете, много често предложенията са правни по своето общество и естество и е, е, това е нещо, което ги отдалечава от гражданите понякога. Що се отнася до водата и енергията? Попитахте и за шистовия газ. По настоящата регулаторна рамка държавите членки решават дали или не да допуснат проучвания и експлоатация на находища е, на шистов газ, вземайки предвид всички законодателни актове, които сме приели заедно. Това е в момента положението. През последната миналата година комисията иска направи оценка на съществуващото право в областта и стигна до извода, че правото на Европейския съюз се е приложимо и при неконвенционалното използване и извличане на газ, включително и това на шистов газ. До 2013 година възнамеряваме да направим оценка за това дали е необходима рамка за управление на риска при проучванията на за шистов газ в Европа. На този етап се намираме. Важно е да разберем положението по-добре и интензивно работим по събиране на възможно най-много информация. Ясно е, че в Съединените щати, където има повече опит с шистовия газ, се установяват все повече факти, които показват, е, че е, сериозно трябва да се вземе предвид въздействието възоснов... върху околната среда на тези проучвания. И накрая по отношение на водата и водоснабдяването. водата за къпане. Е, да, действително, когато е, изработихме законодателството за водите за къпане в Европа, е, имахме повод да се гордем, защото това бе голяма крачка напред. Разбира се, има голяма разлика в нивата на различните вещества и те трябва да се наблюдават. По отношение на съхранението на въглеродния двокис. А за нас съхранението на въглеродния двокис е важен елемент от дейността ни. Правят се съответните крачки инвестиции. Много държави по света не могат да очакват с лекота да се придвижат към по-енергоефективно производство. Именно заради това улавянето и съхранението на въглероден двуокис ще се наложи. Затова това не изпускаме въпроса от поглед. По отношение на невропаралитичния газ, господин Роси, Нямам отговор на въпроса ви. Ще е, се информирам, ще задам въпроса на е, служителите си и ще ви отговоря. И накрая последен коментар. Разбирам, че понякога имате поводи да се безпокоите за приложението и а, е, мога да ви уверя, че аз също толкова се безпокоя, колкото и вие. Благодаря, господин комисар, благодаря за този диалог, благодаря за възможността да го проведем. Also for your flexible... Благодаря ви също така за това, че толкова гъвково управлявахте времето си и че ни предоставихте повече от вашето време. Благодаря ви. Винаги се радваме да ви видим в нашата комисия. Вие сме, ние сме от вашата страна. Подкрепяме ви но моля, отчитайте, че крайният срок за внасяне на нови законодателни предложения в парламента е марта 2013 година. Благодаря ви. So, nach dem strukturierten Dialog es jetzt weiter mit След този структуриран диалог продължаваме. Продължаваме с обсъждането на темата ниво на шума от моторни превозни средства. Докладчикът е Мирослав Луски. Веднага му давам думата да ни въведе в темата. Děkuji vám, pane předsedo. Kolegyně, kolegové, dámy a pánové, vážení. Уважаеми дами и господа, много ви благодаря. Ще замълча за малко, за да могат онези, които искат да излязат, да имат тази възможност, а нези, които искат да слушат, да имат възможността да слушат. Приветствам предложението на комисията, тъй като се предлагат решения, свързани с пределните стойности на шума от МПС по този начин се опазва околната среда. Обаче мисля, че е добре да се разшири обхвата на предложението на комисията, най-вече за да се насърчи производството и да се насърчи производството на моторно превозни средства с ниски нива на шум. Моторно превозните средства генерират шум не само от двигателите, но също така от гумите при допирен с повърхността и т.н. и т.н. Много от шума може да се намали чрез надлежно управление на транспорта. Тоест, например, могат да бъдат извадени тежкотоварните камиони от много пътища и да бъдат насочени към по-големи пътища. Това е свързано с системата за категоризиране на пътищата. Държавите членки и съответни национални органи следва да оценят качеството на пътната повърхност, за да се намали шума от сцеплението между гумите и пътната настилка. Също така следва да има и технически референции за измерване на шума, издаван от двигателите на моторно-превозните средства. Всичко това се предлага в предложението на комисията. Освен това, се визират методики и показатели и необходимите параметри Смятам, че трябва да имаме пределни стойности за четвъртия етап. Тоест, след започването на третия етап, представя подстатни... На третия етап комисията ще извърши анализ и оценка. В приложение 3 на предложението от комисията, предложението внесено от комисията, с законодателите би трябвало да зададат параметрите. Има възможност да се делегира на комисията възможността да се променят някои от параметрите, но всички бъдещи промени следва да се извършват в рамките на процедурата за съвместно вземане на решение, т.е. обикновената законодателна процедура. Искам също така да привлека вашето внимание към изменение 19. В крайна сметка реших да отегля това изменение, защото виждам, че първоначалното предложение на комисията е по-добро. Що се отнася до задължителното етикетиране, не е съвсем ясно дали външните или вътреш, вътрешните шумове са по-важни за потребителя. Мисля, че трябва да направим оценка на въздействието, защото тежестта е твърде голяма и очаквам коментар от колегите. Благодаря ви. Thank you very much, Mr. Благодаря ви, господин Уски. Преминаваме към докладчиците в сянка. Започва с господин Тартарело от НП. Eh, grazie Presidente. Ehm, intendo innanzitutto ringraziare il collega. Благодаря, господин председател. Преди всичко благодарности към Мирослав, нашия колега, който също много работа и също така работеше в добро сътрудничество. Той много добре също така се подготви Искам да се спра на няколко аспекта и по-точно на някои конкретни изменения и да изясня някои неща. Както казаха и други колеги, докладчите сянка, не трябва да има само вертикален подход. По-добре да се възприеме един хоризонтален подход, т.е. не можем само да говорим за шума и моторно превозните средства или по-скоро шума от двигатели. Трябва да говорим за шума от гумите и от другите компоненти, а също така и шума свързан с, с качеството на инфраструктурата. Що се отнася до последното, тук много какво има да се направи и за това настоявам комисията много сериозно да се вземе с този въпрос. Също така, що се отнася до категоризирането на моторно-превозните средства, както каза колегата, трябва наистина да действаме много активно. Подкрепям и идеята за нова категория, а именно малолитражни коли, които имат 0,3 стотни, извинете, от процента от генерирания шум в сравнение с други коли. Изцяло подкрепям измененията, които са били внесени от докладчика. Що се отнася до изпитванията? То аз съм съгласен, но имам възражение срещу предлаганото етикетиране. Очевидно е, че тези разпоредби биха могли да помогнат на потребителя, но както вече беше казано, има доста объркване между вътрешния шум, който основно въздейства върху водача и външният шум, който влияе върху други хора извън моторно превозното средство. Тоест, мисля, че трябва да направим ясно това разграничаване, да сме достатъчно ясни. И също така имам някои възражения с хармонизирането на системата за измерването на нивото на шума. Защото мисля, че може да има тук много объркване и много недоразумения. Смятам, че тази тема би могла да бъде обхваната по-добре, може би от комисията ИТРЕ като конкретен въпрос. Не possiamo parlare. Eh, ovviamente occorrerebbe... Така или иначе, ние също трябва да обсъдим този въпрос. Разбира се, трябва да се направи оценка на въздействието. Но имам също така и възражение срещу категоризирането. Смятам, трябва да имаме по-бърза процедура за малките моторно превозни средства с 50 кВт мощност. E И също така трябва да мислим за емисията от въглероден диоксид. Ние много често говорим за тях, само че в друг контекст. Мисля си, че тук е добре да подчертая, че изолирането, шумоизолирането на част от двигателя може да доведе до по-големи емисии въглероден диоксид. Високо оценявам работата на докладчика. Това е много конкретен, много специализиран доклад с много технически аспекти. Мисля, че ще бъде добре, ако успеем да избегнем припокриване между различните теми аспекти, както и между различните форуми, на които се обсъжда тази тема. Благодаря ви, господин Тартарела. Юдит Меркис от името на социалистите демократите. Благодаря, господин председател. Първо, благодарности към докладчика за прекрасното сътрудничество, което имахме. Наистина, благодарение на това успяхме да подготвим това твърде специализирано досие. Убеден съм, че комисията ще съгласи, че нивата на шума са едно от най-вредните за здравето на хората неща. Шумът е източник на много заболявания, особено за хората, които живеят в градските райони. Така че това досие наистина е много важно. Шумът от МПС и разбира се от самолетите има много вредно въздействие върху здравето на хората, тъй като шумът е причина за много заболявания. Затова смятам, че е много важно, че в този доклад възприехме всеобхватен подход към генерирането на шума от движението на моторно превозни средства. Има много фактори пътната настилка, строителството на пътищата, т.е. трябва да се обхванат всички фактори, които допринасят за нивата на шума. Ние се стремим тук да възприемем една обща директива за шума или всъщност по-скоро се стремим към една директива, която се занимава с шум, генериран от моторно превозни средства. най вече двигателите. Аз лично съм за тесния подход, а именно да се съсредоточим върху МПС-та, а не всички останали аспекти, които разбира са важни, но според мен е по-добре другите аспекти да бъдат обхванати от една последваща, евентуално нова директива. Бих искала да поставя някои проблеми тук. Смятам, че докладчикът разводни предложението. Аз мисля, че предложението на комисията е добро. И 65% от МПС вече отговарят на стандартите, които се предлагат от комисията. Затова не виждам защо трябва да се разводнява това предложение. Същото бях казала и когато обсъждахме стандартите за въглероден диоксид. Защо да имаме по-дълъг междинен период при въвеждането на стандартите, при положение, че голям част от колите вече отговарят на стандартите. Защо 35% от вече произвежданите коли трябва да се радват на един такъв удължен междинен период, период за въвеждане в сила на стандартите. Искам да задам също така въпрос дали по-низките пределни стойности, проистичащи от по-различния метод за изпитване, биха подобрили това предложение. Като разглеждам измененията, виждам, че по-скоро ще се използват е, резултатите от старите изпитвания, а не нов метод за изпитване. И за да приключа с нещо по-положително, бих искала да благодаря на, на докладчика за доброто сътрудничество. Ние говорихме и за етикетирането то не трябва да се отнася само до енергопотреблението и емисията въглероден диоксид. Трябва да има също етикетиране за нивото на шума. Благодаря още веднъж за доброто сътрудничество. Благодаря на докладчика. Благодаря ви. Следващия оратор. Благодаря, господин председател. Благодаря на докладчика за добре свършената работа. Смятам, че някои неща са подобрени в сравнение с предложението на комисията. Там имаше доста съмнителни неща. Там се предлагаше, например, спецификация за колите, която ме караше доста време да се чудя. Защо изобщо комисията предлага нещо такова? Защо трябва да се включват в законодателството коли, които вече не се купуват. Мисля си, че докладчикът внесе много корекции, които направих предложението по-близо до реалността в отрасъл и не само там, трябва да има правила, които управляват целият цикъл на продукта. Не може, разбира се, неща да се променят за 24 часа и не е възможно. Това е най-малкото по економически причини. За това трябва да сме внимателни и трябва да гарантираме това, че има достатъчно време за реагиране от страна на отрасла и точно това направи и докладчика ще бъдат намалени стандартите за емисии на шума и това, разбира се, трябва да може да бъде направено. Не съм сигурен обаче, че е разумно да се включват дългосрочни цели в законодателството, едва ли трябва да се включват неща, които се очаква да случат 15 години или 20 години след като влезе в сила законодателството. Разбира се, трябва да се предвиди възможност за преглед на законодателството, но едва ли трябва да се задават дългосрочни цели, целеви показатели, без да се променя другото законодателство, например законодателството, регламентиращо стандартите за автомобилните гуми. Мисля си, че не е добър подходът, в който се предвижда много голям времеви хоризонт. Шумът от колите изисква комплексен подход, тъй като шумът не се генерира само от моторно-превозните средства. Става дума и за пътната настилка, и за гумите. Разбира се, трябва да помни, че това законодателство се отнася до одобрение на типа. МПС не става дума само за пътната инфраструктура, така че до докладчика предлага нещо интересно, свързано с категоризиране на пътищата. И това е наистина нещо добро, но не съм сигурен, че мястото на това приложение е точно в това законодателство. Шума от гумите, като че ли не е нещо чак толкова значение. Мисля, че понякога, що се отнася до етикетирането, ние се увличаме по свръхетикетирането директива за етикетиране на гумите на колите е нещо, което изобщо не се посреща добре. Всички задават въпроса каква ще е ползата от това. Ние трябва винаги да мислим за реалната полза за потребителя. Какво ще получи потребителят като полза от това, че ще има допълнителен етикет? Мисля, че когато става дума за пределните стойности, трябва да сме реалистични. И последното, което ще кажа, имам още някои съмнения. Например, във връзка с минималните изисквания за електромобилите. Самият аз си задам въпроса дали тук трябва да говорим за тях, защото ние говорим за директива за намаляване на екологичното въздействие, въздействието върху околната среда и въздействието върху човешкото здраве шумът от електрическите МПС е нещо, което е свързано с безопасност на автомобилния транспорт. минала седмица ни говорихме, че се извършват изпитвания на електрически коли и резултатите са много интересни. И що се отнася до нивата на шума, се установява, че нито един един инцидент не се е случил поради липса на шум от коли, които се задвижват с електроенергия. Затова мисля, че едва ли трябва да се занимаваме с проблема от шума, от електрическите МПС. Ние трябва да мислим за реалните проблеми. Мисля, че проблемът с електрическите автомобили и липса на шум от тях е проблем свързан с безопасността по пътищата. Ние се занимаваме с нивата на шума. Мисля, че е крайно време да се намали нивото на шума и мисля, че докладчикът внася много добро предложение. И като цяло одобрявам това предложение с някои промени, които ще бъдат внесени. Благодаря. Благодаря, следващия оратор. Когато стане сблъсък с електрическа кола, нещата също са много специфични и трябва да бъдат разгледани. Да, благодаря. Следващият оратор. Аз поднасям извиненията на госпожа Хаси, че не може да бъде тук като докладчик в сянка, но това, което е малко изненадащо от наша гледна точка е, разглеждайки доклада, ни се струва, че сваля а, летвата на амбициите и изискванията спрямо това, което беше предложено от комисията. Ето защо си мисля, че е, е така. Ако не съм прав, господин Уски, ми кажете. Европейския парламент трябва да бъде много постоянен и настойчив. Когато е, имаме една силна позиция и когато кажем, че трябва да се предприемат необходимите мерки, да се фиксират ам, да се фиксират нива на шума, които да се отчитат и така нататък, ние трябва да сме амбициозни до всичко, когато става и въпрос за конкретни предложения, а не само за текстовете по директивите. Нещо друго. От ноември до ноември 2012 година няма да се прилагат а стриктните стандарти, но от ноември тази година ще започнат да се прилагат по-стриктни стандарти. И тогава а какво ще правим с стандартите, които са по отношение на гумите автомобилните? Тогава бихме могли да постигнем нивата на шума за фаза 1, така че е добре, поне ние си мислим, че 2013 година да поискаме още по-високи или да определим по-скоро по-високи нива. А, и така, изменение 21 на докладчика, като че ли още повече намалява или снижава нивата на амбициите. И аз наистина не виждам причини да става така. Защото, както вече казах, мисля, че ние като парламент трябва да винаги да сме за а, по-стриктното, все по-стриктното спазване на крайните срокове и периодите за а, различните процеси. Ето защо също си мисля, че е много важно ние да бъдем, а, да планираме, да формулираме едни много по-дългосрочни критерии, много по-дългосрочни тактики, което ми се струва, че липсва или а, може би не чак толкова силно присъстващо в доклада на господин Уски. И последно, по изменение 22, защо Той казва, че може би нивата на шума трябва да бъдат намалени с няколко децибела. Не мога да разбера какво точно има предвид той. Струва ми се, че е добре да ни бъде обяснено от докладчика. И накрая Искам да кажа, че с господин Крамър съм съгласен а, за електромобилите и мисля, че е добре да се повтори, че а, дори а се случва не съвсем рядко зелените да са съгласни с господ... казаното от господин Крамър. Това е всичко за момента. Благодаря. Казва председателя. Аз искам да дам сега думата на следващият оратор. Да, като че ли а, отсъства. Добре. Ако ние успеем да намалим нивото на шума от автомобилите, това ще бъде много положително, защото на повече места в градовете а, ще може да се понижат нивата на шума и да се подобрат условията на живот. Освен това, все повече а, общественият транспорт ще се използва и в същото време ще можем да, ние като общество, да а, влагаме по-малко средства в по-нататъчното разширяване на мрежата от обществения транспорт, ако могат да се използват автомобили, които да са с ниско ниво на шум. И така, трябва да внимаваме, за да не се окаже съвсем крива сметката ни, в смисъл да си мислим, а, че въвеждайки една или друга норма подобряваме, например, а, замърсяването, шумовото, а то да се окаже, че точно обратното сме направили. Като имам предвид точно а, съотношението обществен транспорт, лични автомобили. Да, благодаря. Следващият оратор. Благодаря на господин Руски за чудесните предложения, които е направил в доклада си. Ние от вътрешния пазар сме от Комисията за вътрешния пазар сме много заинтересовани от нещата, които бяха, спомен... бяха посочени в а, доклада. И по отношение на етикетирането имаме конкретни предложения. Много е важно за опазване на здравето. Разбира се, отново говорим за МПС, но не става въпрос за замърсяване на въздуха, става въпрос за замърсяване чрез шума. Автомобилите, а, изобщо МПС, трябва да бъдат произвеждани така, че да укрепват здравето на хората, а не да намаляваме вредата им върху здравето на хората. Да, потребителят в етикетирането сигурно в значителна част ще се интересува от това а, какъв шум или какво, какъв, какво ниво шум излъчва даден автомобил, когато го купува. Но тогава а, ще има други, които няма да се интересуват чак толкова от а, нивото на излъчване от МПС шум, а от ефективността им. Може би ще трябва да помислим за това, че през дадени периоди или през дадени райони няма да а, не трябва да позволяваме да минават някакъв вид МПС но, отново повтарям, потребителят се интересува какво му се предлага, какви са характеристиките на продукта, който купува. Обаче ние също в европейските структури трябва да предлагаме на потребителя смислени решения. Какво правим? а, ние тук в парламента искаме от комисията да направи някои неща, без да уточняваме как точно трябва да се направи, защото това оставаме а, на нея. Но интересите и желанията на потребителите са много важни за нас в парламента. И класификацията на МПС е нещо, което е много важно според нас, защото до сега използваната според нас вече е остаряла и трябва да бъдем по-амбициозни в определяне на категориите МПС. Верно е, че много работа още трябва да се свърши, но в Комисията за вътрешния пазар ние сме направили доста много и сме вложили много труд и усилия, така че можем да си сътрудничим – Просто трябва да бъдем реалисти. Във връзка с казаното от госпожа Меркес, че, ниво, че първо ниво вече е постигнато, а не. Не бих казал. Ще трябва да бъдат постигнати а, праговите стоености от всички обхванати от въпросното изискване и автомобилният парк, целият автомобилен парк трябва да отговаря на изискванията. Но, нека да бъдем реалисти, отново ще го повторя. Ако имаме различни времеви рамки за това как да а, бъдат осъществявани промените за леки и за леки автомобили или и лекотоварни автомобили от една страна и за тежкотоварни от друга страна, тогава ние няма да можем да спазим изискванията, целите да постигнем, които сме си поставили. Така че ще трябва амбициите да ги съчетаваме с възможностите и за това с комисията ще можем да постигнем един компромис. Имаме посетител от економически и социален комитет. Ще му дам думата за две минути, защото той е докладчик в ЕКОСОК по това досие и той ще ни предложи гледната точка на ЕКОСОК. Да, благодаря. Добър ден, дами и господа. Две минути само а, за да обобща а, становището на нашата, а, нашите експерти. Никак не е много, но само няколко думи. Първо, за да не бъда погрешно разбран, нашият комитет а, одобри текста на 25 април, преди около месец. Комисията наистина предлага да се намалят нивата на шума, а, като се включват обаче и нови методи за тестване. Въпреки това, ние не смятаме, че е използван интегрирания подход. И преди сме го казвали, че интегрирания подход е много важен, защото шума, който излъчват МПС, се предизвиква от повърхността на пътищата, гумите и така нататък, а не само от двигателите. Защо подчертавам интегрирания подход? Много е важно да не забравяме че независимо колко ще намалим нивото на излъчвания шум от МПС, ние няма да можем да слезем под нивото на шума, който се издава от търкалящите се по шосетата гуми на МПС. Ние имаме две причини да сме притеснени категоризацията, промяната в категоризацията, направена като предложение от комисията. И доста от понятията са изменени, което ни притеснява. Ние подчертаваме, че упоменаването на така наречените спортни коли – е нещо много важно, много важно а, за производителите на автомобили в Европа, които продават по целия свят. Ако се приемат обаче тези а, промени, а те, техният пазар ще бъде ограничен. След това – много сериозни структурни промени ще трябва да се правят дори и в дизайна на съответният автомобил, за да се спазат някои от изискванията. Дали да не помислим, дали няма да е по-добре да променим малко времевите рамки, примахвайки първия етап. По наше мнение това няма да доведе до съществени изменения. И ако се фокусираме върху крайния резултат, може би резултатите ще са по-добре. С това сме съгласни с комисията. Защото ако не спазим сроковете и целите, които сме си определили, резултатите ще са още по-негативни. Да, благодаря, казва председателя. И сега ще дам думата на господин Филип Джен, който е а, ръководител на едно звено в а, автомобилната промишленост. Благодаря, господин председател. Нямам твърде много неща да добавя. Ние вече сме обсъждали тези въпроси в подробности. Просто искам да кажа, че а, внимателно слушаме вашите коментари. Смятаме, че те са важни. Смятаме, че един интегриран подход би бил по-продуктивен и би ни помогнал да постигнем повече. И тук искам да ви обърна внимание, че предложението трябва да се разгледа във връзка и с постигнатото в други, це, в други области. През април 2012 година влязоха нови е, пределни стоености за шума за гумите и е, се включва и е, въпроса за енергийната ефективност и за шума при гумите. Все още е рано да се направи оценка за въздействието върху потребителите, но от ноември 2012 година ще можем да започнем подробно проучване на, да, надяваме се, положителното въздействие на тези нови технологии върху начина по който потребителите избират гуми. Надяваме се да имат добро влияние върху избора на коми. Благодаря, господин председател. Благодаря. В такъв случай нека да дам отново думата на докладчика. Шумът и трафикът като цяло в Европейският съюз са важни въпроси. В някои случаи има и съмнение за въздействието на шума върху здравето. В моя район най-шумни са влаковете. За хората шумът произвеждан от стоманените колела върху стоманените релси е много по- обезпокоителен от този на гумите при тяхното съприкосновение с асфалта. Госпожа Марковайте има думата. Automobilių ir какви svarbi tema, kiekvienas mes, на място се Ю. Благодаря, нека да ви обърна внимание и на още един елемент. говорим за замърсяването, свързането, свързано с колите. Всички ние добре знаем колко лошо е замърсяването от колите в градовете. И така, нови, говорим за нови коли, но нека да говорим и за колите втора употреба. Какво имам предвид? Когато колите се пускат на пазара, те преминават през одобрение на типа и е, след това, няколко години по-късно, да кажем при годишния технически преглед, става ясно, че е много трудно да се прецени какви точно са стандартите за шума, които могат да се приложат към съответната кола. В Литва, например, 92 децибела е пределната стойност с шума, но а, в други страни има различни лимити, така че просто някои коли може да са по-шумни от други. И така, искам да ви попитам следното. Не би ли било по-добре да разполагаме с обща база данни, която взема предвид спецификациите на тези моторни превозни средства и пределните стойности, свързани с шума. Разбира се, когато има одобрение на типа, е ясно, че съответното моторно превозно средство трябва да отговаря на критериите – може би е, е най-добре вие да го обясните. И така давам думата на докладчика за заключителни коментари. Благодаря ви много. Благодаря за дискусията. Не мога да разбера съвсем добре последния ви въпрос за е, типовете коли, обаче на всички им е ясно, че един микробус ам, трябва да отговаря на различна норма от е, тази, която се прилага за един спортен автомобил, например. Така че във всички класификации на комисията и моята лична има специални случаи. Има няколко въпроса, зададени специално на докладчика от госпожа Маркис. Е, Дойде първи въпрос, тя не е тук, но все пак по отношение на изпитанията аз предлагам да се върнем към първоначалните начини на изпитване, които се е, прилагаха близо 20 години. Би било много трудно да направим сравнението и да прилагаме някакви нови методи за изпитание и не само аз мисля така. Доколкото разбирам, например, в Германия решението е следното да се приеме метода на ускорение от 2 на 3 метра на секунда, като се добавя 1 децибел за всяка категория. Ясно е това и мисля, че би било полезно. По отношение на четвъртата фаза, както каза колегата Крамер, напълно съгласен съм с предложението направено от името на зелените – трябва да гледаме напред към бъдещето. Много добре знаем, че цикъл на разработването на двигатели е от 8 до 12 години. Така че, а, а, ако искаме да сме амбициозни, а това изглежда популярно, тук е добре да говорим за различни фази, за да можем да се покажем отворени към притесненията на производителите. Разбира се, след третата фаза може да има оценки на въздействието и така нататък. Електромобилите. Те не са предмет на нашата работа, не и в тази комисия. Нашата цел е да защитаваме здравето на хората. Може би може да се добави някакъв изкуствен шум, но тогава Аня Вайс Гербер по-добре да се занимава с този въпрос и Комисията по промишлеността. Не, извинете. Комисията по вътрешния пазар и защитата на потребителите, защото смятам, че този тип е, законодателство по-скоро следва да бъде разгледано от тях. За мен лично, от гледна точка на защитата на общественото здраве, не се налага непременно да се а, изисква изкуствен шум за електромобилите. Въпрос на зелените, за амбициите и реализма. Европа казва, трябва да сме реалисти, е, тук чувам, трябва да сме амбициозни. Уважаеми колеги, нека да ви уверя, че е, този доклад е доклад, в който се опитвам да постигна добри компромиси с всички докладчици в сянка. И така, бе казано че могат да се спестят средства във връзка с управлението на трафика и градоустройството. Нека обаче да ви кажа, че един голям камион произвежда същия шум а, като спортни коли. Така че ако не допускаме камионите в градовете, вече е, е, предприемаме достатъчно добра мярка. Мисля, че можем да постигнем компромис с четири фази и да започнем работата възможно най-скоро. Благодаря ви много за този успешен дебат и очаквам следващите следващата ни работа работа заедно. Благодаря на Мирослав Уски. Е, крайният срок за подаване на изменения 6 е юни 2012 година в 12 часа на обяд. Е, ще обсъдиме въпроса изменението тук на 20-21 юни и ще се гласува в нашата комисия на 10 юли и най-вероятно през октомври 2012 година докладът ще стигне до пленарна зала, така че това ще ни остави време за второ четене по време на, мандата, на настоящия мандат на Европейския парламент. И така, благодаря за изказванията. А нека сега да преминем към следващата точка. Точка 5. Обществените поръчки. Нашият докладчик е Оса Вестланд. Заповядайте. Благодаря много, господин председател. Директивата за обществените поръчки е много важна за нашата комисия. Много хора купуват стоки и услуги, които с... отговарят на 18% от брутния вътрешен продукт за стоки и услуги чрез обществени поръчки и ако искаме да изпълним изискванията за устойчиво развитие, заложени в договорите и всички останали цели, например стратегията за Европа до 2020 година, обществените поръчки трябва да се използват по такъв начин, че да се подпомогне устойчивото развитие. Според мен, правото на Европейския съюз може да бъде подобрено, за да се е, направи по-лесно е, да се поеме отговорност от страна на обществените институции. Като комисия отговорна за всички въпроси, свързани с общественото здраво, здраве, храните, безопасността и прочие, смятам, че трябва да се занимаем именно с тези въпроси. И тук предлагам да подобрим възможностите да се взема предвид целия жизнен цикъл на стоката или услугата, заедно с социалният елемент. Трябва да сме готови да настояваме за устойчив процес на производство и за равно заплащане за еднакъв е, труд. Ако дадена обществена институция закупува стоки или услуги, те трябва да са и социално и екологично полезни и е много важно да се предотврати корупцията. Това е важен принцип на демокрацията. Трябва на място да може да се решава каква стока и как да се купи. Това е важно, защото тук говорим за парите на дънекоплаците. Имаше много критики срещу предложението, защото има ограничения върху различни типове етикетиране и се опитах да разреша този въпрос чрез използването на стандартни нива е, потвърдени от трети инстанции. Етикетирането е важно на пазара и помага за развитието на едно устойчиво общество, така че се надяваме, че ще е, бъде подкрепеното политическо решение. Предложението за промени на комисията включват и обществените институции, които имат за цел да предоставят услуги на обществото, на, на общностите, на хората, чрез извозване на буклука, например, и други такива услуги. И трябва да се вземат преди всички елементи в подадените в, този, в това отношение изменения. Важно е да има възможност да се ограничи броя на подизпълнителите, които работят за даден изпълнител, за да се гарантира правилното изпълнение на договора и е, да се защити конкуренцията. И накрая обществените поръчки, от които дадена комунална услуга може да спечели. Важно е да се вземе предвид, че някои от тези поръчки водят до възможност за повторни инвестиции в училище и прочие и се надявам, че ще можем да постигнем успешен компромис и се надявам, че колегите ще подадат своите изменения. Добре да се чуят всички гледни точки и да обсъдим нещата. Благодаря. Благодаря. Сега докладчицата в сянка. Much, Благодаря, господин председател. Благодаря ви, колеги. Благодаря на докладчика. Бих искал да споделя някои мисли, които съм подготвил в писмена форма. Мисля си, че имаме добра възможност сега да обсъдим много важен въпрос. Изцяло съм съгласен, че тази тема е много важна за нас, като политици. Разбира се, тази тема е важна и за нашата парламентарна комисия. Това е една привлекателна тема. Бех искал да споделя с вас някои мисли. Обществените поръчки са важен инструмент за осигуряване на растеж. Те са в основата на вътрешния пазар. Те имат решаваща роля при удовлетворяване на потребности от инфраструктурни стоки и услуги. За да се доведат до максимум ползите от обществените поръчки, при осигуряване на устойчив и приобщаващ растеж, прегледа на сегашното законодателство е необходимо. Докладчикът Аса Вестлунд правилно се съсредоточава върху въпроси, отнасящи се до устойчиви обществени поръчки в екологичен, економически и социален контекст. Съгласен съм с повечето от нещата казани в проектостановището. Обеден съм, че при упростяването на правилата ние трябва да позволим също така да се разработят критерии, които да гарантират устойчиви обществени поръчки. Същевременно включването на новаторските и устойчиви критерии отговаря на стратегията Европа 2020 година, която поставя пет амбициозни цели – заетост, иновации, образование, социално приобщаване и климат и енергетика. Това са цели, които трябва да бъдат постигнати до 2020 година. Критериите за устойчивост ще позволят да се постигнат конкретни действия на европейско и национално ниво и те ще позволят реализирането на стратегията. Съгласен съм, че конкурентоспособността и иновациите трябва да бъдат стимулирани и вие правилно посочвате, че не трябва да се увеличава административната тежест върху възлагащите органи. Публичните възлагащи органи, например регионите, общините и други възлагащи органи на местно ниво, трябва да имат възможност да постигат своите екологични, социални, цели, както и целите за опазване на общественото здраве. Затова приветствам идеята за елиминирането на критерия най-ниска цена, за да може възлагащите органи да вземат най-добър избор, отговарящ на техните конкретни потребности, включително и в сферата на опазването на околната среда и общественото здраве. Насърчаването на инвестицията и гарантирането на най-добро качество срещу съответната сума пари и съотношението качеството цена ще има решаваща роля за осигуряване на качеството на стоките и услугите и ще има въздействие върху здравето на крайните бенефициенти, като отчитаме целият жизнен цикъл, цикъл на разходите, ще позволи да се отчитат повече съображенията за опазна околната среда и ще насърчи научно-развойната и научно-изследователската дейност, както иновациите. Подкрепя позицията на докладчика, че новата директива трябва да не излага на опасност възможността на органите за местно самоуправление да сътрудничат помежду си, за да осигурят определени услуги от обществен интерес, например пречистване на водите и управлението на отпадъците. Благодаря ви, председателя. Благодаря следващия оратор, господин Самони от името на АЛДЕ. Благодаря, господин председател. Докладчикът Сянко Талде, господин Мандес, не може да присъства, затова ще прочета неговия доклад. Благодарности към докладчика за сложната и важна работа по проектостановището. Групата Алде приветства предложението за нова директива за обществените поръчки и подобряването на функционирането на вътрешния пазар, ефективността на обществените поръчки. Това е нещо, което е много важно за нашата група. Обществените поръчки са важни в контекста на стратегията Европа 2020 година. Те са един от инструментите, които са основани върху пазарни принципи и те гарантират интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж и те гарантират също и ефективно използване на обществените средства. Сега коментарите на нашата група по проектостановището. Решенията за възлагане на договорите би трябвало, според нас, да се основават върху по-стрикни критерии, като се отчитат съображението на околната среда и социалните съображения. Освен това, нашата група смята, че трябва да бъдат обхванати малките и средни предприятия. Те трябва да имат повече възможности да участват в търгове за възлагане на обществени поръчки. Необходимо е да се насърчават малките и средни предприятия да използват повече възможностите да участват в процеса на обществените поръчки и те не трябва да бъдат ограничавани. По-големият брой участници ще означава, че ще имаме по-добри стандарти при възлагането на обществени поръчки. АЛТЕ е за измененията, защото стандартите са по-справедливи, по-стимулиращи, включително що се отнася до етикетирането и използването на тези процедури, за да се взимат по-разумни решения, които да отчитат социални и екологични фактори. Още веднъж благодарности към докладчика и моят колега изразява надежда за по-нататъчно сътрудничество по проекто становище. Благодаря на докладчика. Смятам, че всичко е добро в проекто становището. Всичките важни идеи според мен са отразени. разширяването на дефиницията за економически е най-изгодна процедура с включване на екологични и социални аспекти. Това е едно важно допълнение, направено от докладчика. Има някои неща, които са извън правомощията ни, но може би трябва нещо да направим за това. Обществените поръчки в момента са един много сложен процес. Много често регионалните органи за управление би трябвало да бъдат насърчавани да включват екологични съображения и социални съображения в процеса на възлагане на обществени поръчки. Затова смятам, че опростяването тук би било много полезно. Ние бих могли да включим дефиниция, която се използва в САЩ. Обществените поръчки не трябва да бъдат нещо догматично. Те трябва да са полезни за всички. И когато говорим за значението на прясната храна в САЩ, в много щати съществуват правила за обществени поръчки и критерии, Тоест, ако има 5% разлика между два, две различни оферти, то тогава се дава автоматично предпочитане на местния доставчик на храна. Така че в светлината на вътрешния пазар аз мисля, че това е нещо, което можем да обмислим. Ако се възприемат нормите, предлагани от докладчика, ние бих могли да включим и по-стрикни стандарти, що се отнася до хуманното отношение към животните и нататък. И особено когато става дума за обществени поръчки за закупуване на месо, мисля, че наистина трябва да се включи съображението за хуманно отношение към животните. Нещо друго, че има нови възможности за органите на управление да закупуват услуги или по-скоро да възлагат изпълнението на услуги и да плащат за тях. Обаче в този процес никой не може да гарантира конкретен договор. Обаче може да се осигури конкуренция между различните доставчици на услуги които ще се борят за определен клиент. Мисля си, че е много важно регионалните и общинските органи на управление да имат възможност да залагат минимални изисквания в сферата на опазването на околната среда, общественото здраве, социалната сфера, сферата на осигуряване на равенството. Не може да се определи предварително стоиността на договор, защото не винаги се знае кои ще са клиентите и услугите, затова трябва да има повече гъвкавост. И що се отнася до принципа устойчиво развитие за всички, мисля, че ние искаме да купуваме най-добрите възможни продукти и услуги срещу най-добрата цена при най-добри екологични и социални условия. Това е устойчивия растеж. И наистина е важно да се осигури економическа ефективност и е добро съотношение цена-качество. Следващия оратор, моля. Благодаря. Мисля си, че всички сме съгласни, че наистина трябва да се подобрят възможностите, проистичащи от по-добрите технологии, така че органите за обществено управление да извлекат полза и от екологосъобразни технологии. С 20% от европейски брутки, е, брутен вътрешен продукт, е, който се използва за обществените поръчки. Мисля си, че това е особено важно. Наистина, предлагат се много сериозни неща за упростяване. Приветствам това. И имаме голяма качка към по-голяма гъвкавост. Приветствам и това. Особено съм доволна от партньорството за иновация, което е част от доклада на комисията. Мисля си, че ние можем от екологична гледна точка да обогатим този аспект. Това въжи и за това, че най-низката цена няма да бъде ключов и единствен фактор. Мисля, че никой не би възразил срещу това, при положение, че всички останали критерии са достатъчно добре определени и за това подкрепям докладчика и положението на комисията за по-голямо простяване и повече гъвкавост, особено що се отнася до партньорствата. Мисля си, че от гледна точка на опазването на околната среда, обаче в становището този аспект не е застъпен достатъчно. Искам да направя следните бележки, защото смятам, че ние се отклоняваме в сфери, които не са в правомощията на тази парламентарна комисия, особено що се отнася до труда и позоваването на Конвенцията на МОТО номер 94. Други са форумите, на които трябва да се обсъждат договорите за обществени поръчки и работната ръка. Мисля си, че това е нещо, което е в правомощията на комисията по заетостта. И аз съм работя в тази комисия и знам, че те никога не биха се занимавали с нещо, което се отнася до околната среда и мисля си, че ние трябва да постъпваме по същия начин, да се занимаваме с въпроси на заетостта. Подлагам под съмнение дефиницията на социално устойчив процес на производство. Според мен тази дефиниция не е ясно. Говорих с докладчик от Имко, защото много от измененията са идентични, но все пак не мога да разбера какво точно означава това. Ако разгледаме изменение 11, там има дефиниция за социално устойчив процес на производство в контекста на критериите за жизнен цикъл. Това изобщо не е ясно. Нищо не мога да разбера. И съм срещу това да се включва в законодателството, нещо, което не е ясно. Да, намеренията са похвални и не искам да ги оспорвам, но ние трябва да гарантираме това, че всички спазват законодателството и за това трябва да имаме ясни дефиниции. Социалната устойчивост е нещо, което трудно се дефинира. И затова не трябва да губим връзката с предмета на обществените поръчки. Ако има неясни формулировки в законодателството, то тогава всяка една обява за обществени поръчки може да бъде оспорвана и всяка една процедура може да бъде оспорвана в съда. Така че имам тези въпроси. И отново виждаме нещо, което е с добри намерения, че трябва да се изкорени необходимата бюрокрация, че трябва да се модернизира, да се рационализира. И аз имам много сериозни опасения, като чета това. Защото се опасявам, че реално няма да бъде постигнато нищо като това, ще бъде постигнато точно обратното. Сега Европейската комисия има думата. Дали някой иска да се скаже преди да дам думата на комисията? Да, заповядайте. Съм генерална дирекция пазар. Бих искала да благодаря на докладчика за ценния принос и всички за интересното обсъждане. Бих искала да отправя общо послание от комисията. Извинете. Дали бихте могли да, сте, да се отдалечите малко от микрофона? Да, извинете. бих искал да отправя общото послание от комисията, че ако има каквито и да било други предложения, те трябва да бъдат основани върху принципите на договорите и най-вече недопускане на дискриминация. Така че всички изменения – не би трябвало да водят до злоупотреба и до дискриминация. Ние също така бихме искали да посочим, че е важно да не се увеличава административна тежест за възлагащите органи, защото сме срещали с много възлагащи органи и основният проблем, за който те ни говорят, е точно това. Благодаря ви. И докладчика. Последна по място, не е по значение. Заповядайте. Много благодаря. Благодаря ви за милите думи. Ще продължа да работя заедно с колегите, за да потърсим решение на проблемите, които вече бяха поставени. Мисля, че отново-отново ще се връщаме към въпроса за това, как да дадем възможност на възлагащите органи на местно ниво да взимат решения, които са добри за избирателите. И принципът за местна демокрация трябва да бъде спазван. Трябва да помислим как да дадем повече възможност на хората да взимат решения на местно ниво. трябва да помислим дали това ни е по-важно или трябва да имаме десетки хиляди обяви и процедури за обществени поръчки в цяла Европа. Аз мисля, че е важно гарантираме това, че това, което е важно на местно ниво, трябва да може да се решава на местно равнище, когато става дума за продукти или услуги. Мисля си, че има доста голяма степен на съгласие по този въпрос. И ако попитате хората в Европа, включително политиците, мисля си, че всички са съгласни, че е необходимо да се отчита точно този фактор, а именно местните решения да се взимат на местно ниво. Що се отнася до нашите правомощия, то условията на работа, очевидно са свързани много сериозно с общественото здраве и затова трябва да включим този аспект в нашия доклад. И разбира се, Комисията по вътрешния пазар може да има и друго становище. Благодаря ви, госпожо Вестлунд. Наистина това е един важен доклад. Наистина хиляди местни политици участват в процеса на възлагане на обществени поръчки и трябва да сме гъвкави при задаването на условията за обществени поръчки възлагането на обществени поръчки. Разбира се, трябва най-вече да се стремим в нашата комисия да гарантираме включването на екологичните съображения в максимална степен, така че ние подготвяме пътя. Крайният срок за изменение е 7 юни, 12 часа по обяд и гласуването ще бъде на 10 юли, преди лятната почивка, в комисията ИМКО, която е водещата комисия. Гласуването ще бъде на 10 октомври и най-вероятно през декември ще бъде първото четене, гласуване по първо четене в пленарна зала. Благодаря ви, колеги. Има две точки в дневния ред, които, както казах в началото на нашето заседание, точки 6 и 7, които се отлагат за следващото заседание. За координаторите. Утре се виждаме в 9 часа. Много ви моля да бъдете точни, що се отнася до останалите колеги. Виждаме се. Ще се видим в 10 часа. Моля, бъдете точни и донесете картите си за гласуване, за да можем да гласуваме безпроблемно утре. Пожелавам ви приятна вечер и до утре. Okay.